Okay, if you could take your, your seat. Обичате, заемете местата си, защото съседанието на координаторите ни отне малко повече време и, и всички искаме да гласуваме колкото може по-бързо. А сега минаваме към точка 7, европейска статистика и ще размениме мнения по европейските статистики. Нашия докладчик е Едвард Сиклун. Скиклуна. I think statistics have always... Мисля, че всъщност по-скоро аз никога не съм бил водушевен от статистиката, крайна сметка за тях се смята, че отразяват това, което би трябва да отразяват от действителността. Но а, трудно може да а, си представим колко опасно е, когато статистиката не е надежна. През миналото е имало такива случаи с данни, свързани с отразяващи състоянието на публичните финанси, а не отдавна. А, самия Либор е статистика сама по себе си. Всички смятаха, че нещата върват както трябва и ето докъде стигнахме. Изправени сме пред един от най-големите скандали в банковия сектор от както се помним. Стотици трилиони долара в крайна сметка са изчезнали с суми, които са прехвърлени от една колона в друга. Така че мисля, че този доклад е наистина абсолютно е, своевременен, защото Основното е да имаме висококачествени и наистина надежни статистиката, защото инструм, економическите инструменти и резултатите са пряко последствие от надежността на статистики. Е, статистиката и, е и онова, което придава достоверност на институциите, доверие в тях. И е, просто създава имиджа на самите институции, банките, които в е, последно време загубиха е, имиджа си вследствие на скандал. Комисията отчита този факт и предложи, предло, направи предложение за управление на този отрасъл. Ние съм, самите направих, изработихме инициативен доклад по тази тема и сега разполагаме с един проекто законодателен документ на тази тема. Доклада а, набляга на това, че е, националните правителства трябва да, да, да осъзнават ролята си на гаранти на надежността на националните статистики, като същевременно осигуряват независимост на националните статистически институти. Необходимо е назначаването да става по прозрачен начин, е, назначените лица да отговарят на високи професионални критерии е, Преразглеждането на законодателната рамка има за цел да е, осигури надежност и е, строги правила и е, по-специално независимостта на органите, както казахме. Като независимост и на всеки един работещ в статистиката осигурява и независимост на целия орган. За това трябва да има достатъчно гъвкавост при а, прилагане на методите. Ли, лицата, които работят в националните органи, трябва не трябва да получават а, заповеди или съвети от, от националните власти. За това трябва да има едни прозрачни правила, обвързващи, за да може и а, статистическите органи да имат а, статута практически на а, и положението, на което се радват централните банки. Съществува Европейски кодекс на практиките в областта на статистиката, но съгласно нашето предложение, ние бихме искали този, този документ да по този документ да станат страни държавите членки и комисията, за да може да, тези практики да станат всеобщо достояние. Целта е да се създаде една по-широка и по-стабилна рамка за използване на статистиките, съгласно член 6 а, трябва да се осигури независимо предисловия за независимост Евростат. Така че за тук. В заключение за заключение, е, целта е да се е, усъвършенства координирането, сътрудничеството между различните органи, като същевременно се произвеждат висококачествени и надежни статистически данни. Сега давам е, думата на докладчиците в сянка. Жан-Пол го няма. Роди, вие ли сте докладчик в сянка? Благодаря, госпожо председател. Ще благодаря първо на докладчика и ще го поздравя за това, че пред, предостави допълнителна информация по една тема, която ни е занимавала и в миналото Става дума не е само за достоверността на статистическите данни и като цяло, но и за отговорността на държавите и на техните компетентни органи, които предоставят статистическите данни на европейско равнище. Освен това, не става дума само за достоверност, за правдоподобност, става дума за добро функциониране на системата за финансов контрол, за възможността за сравняване на данните, за е, оценяване на надежността на държавните органи и е, нещо, което се отразява много пряко върху финансовата ни политика, върху бюджетната ни политика. Изключително важно е, е да уредим нещата правилно, защото без надежни статистически данни не бихме могли да продължаваме напред. И без е, координация между държавите членки, естествено. От една страна, както и докладчикът каза, трябва да се гарантира независимост на статистическите институти, на национално равнище. Също времено трябва да сме сигурни, че е на лице възможност за сравняване на данните между държавите членки. Става дума за една по-добра координация между економическата, финансовата политика на базата на статистически данни. За всички нас, за европейските институции и за националните компетентни органи е изключително важно да можем да се опираме на надежни данни. И естествено е, е много важно за това как се събират данните, как се оценяват, как се подават. И аз се надявам, че ние наистина с промените, които се предлагат, ще постигнем едно по-добро състояние на нещата. Софи, благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че тези предложения са много полезни. Имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е дали същия критерий, същите стандарти ще ще се прилагат е, спрямо е, при назначаването на ръководителя на Евростат? Дали същите изисквания за независимост? И на второ място, така наречените изисквания за поверителност на статистиките. звучи е, като някакъв кодекс на честа. Държавите членки обещават е, да спазват някакви стандарти за качество. Не знам обаче доколко са задължителни те, защото виждаме, че през последните години бяха приели правила, които не бяха задължителни и всъщност не се спазват от държавите членки. Ние гласуваме доклади по статистиките, обаче е, всеки случай си оставят само на хартия. Знаем, че практиката е различна, така че може би е, трябва да е, видим доколко влизат в сила. Може би, може би трябва да изчакат докато свърша младежите пред мен. Извинете, да, сега загубих фокуса на вниманието си. И така, всъщност искам малко повече яснота какво има предвид е, пълен достъп до всички административни документи. Как ще се тълкува това? Благодаря ви. Е, благодаря, Филип. Аз мисля, че имаме добро базисно предложение от комисията. Е, можем да стъпим на него, за да работим. Искам да кажа няколко неща във връзка с това, че националните статистически институти са независими, когато определят методологията си. Да, да, е, до известен степен мога да се съглася с това. Но нека все пак да приемем факта, че когато изготвяте статистики, методологията е много важна. Е, много е ясно от какви източници ще черпите. Това трябва да бъдат неутрални източници, защото е, хората, които работят в статистическите институти, не са роботи. Те имат идеи, имат убеждения и по същия начин, по който ние не можем да е, имаме доверие на някой, който работи в Централна банка, аз не мисля, че можем да имаме пълно доверие и да дадем пълна свобода на който и да било статистически институт, ако не сме запознати с методологията му. И затова смятам, че законодателя трябва да постанови в е, какви области да се изискват е, строги данни, е, макроекономическите баланси, например, трябва да се изобщо и политически избори да се види кои е, показатели ще наблюдаваме и евентуално какви данни ще наблюдаваме. И е, всъщност статистическите институти не са избрани, те не се отчитат пред никой. И всъщност се страхувам да няма нова бюрокрация, защото това ще бъде провал, защото ако те мислят в една посока, ние искаме нещо друго. Да, искам да са независими като оператори, обаче е, все пак трябва да се определят насоки. И това е, трябва да става от политическата власт. Съответно от парламентите на национално и европейско ниво. Е, национални кодекси е, за практика. Те трябва да бъдат разбираеми за всички граждани и може би трябва да бъдат а, е, засилени. Е, ние обикновено не сме удовлетворени от саморегулиране, обаче, ако тези хора се саморегулират, може би пак няма да сме доволни. Ако те изготвят е, свои кодекси за стандарти, те трябва да бъдат е, задължителни и трябва да бъдат наблюдавани. И освен това, трябва да наблюдаваме как може да се засили по законодателен път. Това е наша работа, но по принцип как да се подобри обмена на добри практики и е, да е, се обменят практики между национални статистически институти. Ние доволни ли сме от това, че настоящата рамка е, при обмен на данни между Евростат и националните статистически институти, ние доволни ли сме от обмена на данни? Имаме ли им пълно доверие? Не съм сигурен, че е така. Но това са области, в които искам да внесем изменения. Благодаря ви. Председателката сега Ники. Thank you. Um, Както колегите знаят, аз изцяло подкрепям прозрачността и по-голямата независимост от името на избирателите, на тези, които плащат данъци и тези, които получават доходи от данъци. Така че независимостта е от ключово значение Примерно, когато трябва да се определят срокове, когато се публикуват данните, не само самите данни, но и кога се публикуват. Те трябва да бъдат независими за високо качество, а не за ниско качество. Мисля, че това казаха и колегите до сега, когато говорим за определене на стандарти. Аз съм напълно съгласна с това, което каза Софи е, за формулировката в текста за достъп е, до всякакви административни архиви. Какво имаме предвид? Чии архиви? Е, за какво точно ги искаме? Много е широко изречението. Ние понякога е, предприятията трябва да предоставят една и съща информация в 3-4 различни формата за да може информацията да се използва ефективно. Обаче, ако казвате, че Национален статистически институт ще предоставя данни за наети лица, аз мисля, че трябва да има по-ясно разбиране е, какво се разбира именно под това изречение. Мисля, че е, още много работа трябва да се свържи, за да се разбере основата на нещата, какво се крие зад нещата. Трябва да има независимост и високо качество, да няма. Е, да, да сме сигурни, че информацията ще се използва ефективно ние виждаме е, какво казва комисията да няма допълнителни разходи върху обществото когато се иска ясна информация. Така че има точки, които споменава Комисията за делегирани актове е, и това е, във връзка и с други въпроси. Знаем, че дявола е често е в подробностите. Дали държавите членки искат да открият информация или да ни я откриват, решението може да изглежда просто, но всъщност да е с политически товар. Така че искаме малко повече подробности и искам да се обърнем и към комисията по този въпрос. Председателката, благодаря ви. Ευχαριστώ кирия проедре. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε την ευκαιρία... Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, имахме възможност да обсъдим определени теми, които са свързани с статистиката и с надежността, с правдоподобността на данните. Междувременно вече и докладчикът и някои от колегите се спряха на тази тема, няма да говоря повече. След устното изявление на докладчика мога да заключа, че очевидно съществува известна скептичност по отношение на качеството на е, статистическите данни до този момент е, и очевидно целта е да се гарантира по-добро качество на статистическите данни. Естествено, нещата са свързани и с политическата воля. Нямам предвид това, което каза нашия докладчик, а собствения си опит – в това отношение и за това като че ли също е, се отнасям скептично към нещата. Не зная дали регламентът ще изпълни е, всички очаквания, заложени в него. Става дума за един принципен въпрос. Е, Обхващат се определени данни, определени цифри, предоставени от гражданите и от фирмите, е, след което се предлагат на политиците. Естествено, че тези данни могат да се използват за планиране на действията, но същевременно биха могли и да заблуждават гражданите. Да. И освен това, за кой вид статистически данни говорим? Какво точно искаме да регламентираме с този регламент. В зависимост от резултатите, към които се стремим, можем да действаме по различен начин и да боравим по различен начин с цифрите. Гръцкият пример го доказа много ясно. Естествено, че трябва да търсим проблемите, те съществуват, но въпросът при нас, например, е много труден. В Гърция имам предвид, защото не можем още да установим източника на грешката съвсем ясно, така че да привлечем под наказателна отговорност виновниците. Сега връщам се отново към регламента. Кой ще контролира тези независими институти, статистическите органи? Как ще осъществяваме контрола? Започвам с въпроса кой в крайна сметка ще определя кой ще бъде шеф на статистическия институт. По какви критерии ще бъде избран той? Очевидно, това все пак е решение на някакъв политически е, орган. Е, има ли определени критерии, по които ще се подбират тези хора? Опитът показва, че обикновенно това е, да кажем, някой от управителите на някоя банка, е, влиятелна, голяма банка. Е, да, е, Международният валутен фонд, да кажем, до някъде има възможност да проследява процесите, които се развиват в банките, но или ня... да кажем, ще вземете някой от е, членовете на Международния валутен фонд. Въпросът обаче е хубаво, взимаме професионалист, но кой ще контролира този професионалист? Е, на 26 и 27 октомври комисията заяви, че е, наблюдава особено отблизо работата на Евростат, но ако нещата не вървят, да кажем, кой ще поеме отговорността, кой ще коригира погрешните действия. Би трябвало да си зададем тези допълнителни, може би, но не важни въпроси, а инак е, докладчикът е, е свършил добра работа. Благодаря му. Благодаря много. Имаме представител на Евростат, заместник директор. Може би няколко коментара и да поясните някои неща по въпросите, които повдигнахме, но много кратко, защото сме е, позакъсняли. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че наистина предложението бе много добре аргументирано от е, докладчика. Искам само да се върна към изслушването на генералния директор на Евростат и е дискусията, която последва и в която бяха е, обсъдени и изяснени много неща от, е, и много проблеми, които днес са, са обект на дискусия. Предложението е много навременно, много уместно и целесообразно сега и се вписва в а, рамките на субсидиарността. Знаете, че това е един основен принцип, но тук е, той е залегнал наистина в подходящи параметри е добре обяснени. Сега, първо, нормите или стандарти за независимост. Дали те въжат също за генералния директор на Евростат? Моят отговор е да. Комисията в момента подготвя преработено предложение за статута на Евростат, където са залегнали всъщност принципите, които са записани във вашето предложение. Второ, каква, каква ще бъде целта и по какъв начин ще, бъде, ще се даде доверие в този орган. Това ще стане на една на, на основа на заявление и след това на, а, целият процес ще бъде обект на мониторинг така че този документ няма да се прилага само на, на хартия, а ще има ефективен контрол и мониторинг. А, раз, а, що се отнася до количеството а, данни и необходимостта да има по-голяма е, само количествен а, е, интерес към данните. Целта е да се намали административната тежест и а, е, да бъде по-ефективно преработването на, да, на данните. За нас е важно да имаме данни, да разполагаме с съответните данни. А, много е е, важно също така да сме постигнали консенсус е, по е, съдържанието на понятията с всички крайни потребители на данните и а веднъж, когато понятията са фиксирани, то отделните е, органи, които се занимават с обработка и управление на данните, трябва да имат достатъчна гъвкавост да прилагат свои методологии. Що се отнася до код, кодекса на практиките, това е един, един наръчник, който е инструмент, който предоставя съдържа минималните стандарти и а, който просто дава някои насоки, така че е трудно той да, да се превърне в един изцяло обвързващ се а, документ. Така че отделните органи биха могли да имат строго обвързващи законни правила, но точно този кодекс не може да върши тази работа. И още няколко думи. Комисията разчита на активната подкрепа на парламента, за да постигнем един амбициозен и задоволителен резултат. Благодаря за ценния принос и сме убедени, че ще бъде изработено едно отлично предложение, което ще бъде много добра основа за стандарти в областта на статистиката си. Ние доста работихме по статистики в последно време. Обикновено знаем, че стълкновенията се, се получават в контактите с държавите членки. Това го установяваме по време на трилозите. Спомнят, спомняте си при изработването на шесто пакета искахме да влезе понятието независимост на експертите при изработване, при обработване на статистиките. Тогава беше първата, първата крачка напред, беше отправна точка или краягален камък, залегнал в и доклада на Вики Форд. В заключение искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, защото считам, че всички изразени мнения са много уместни. И това предложение ще бъде много ценно, ако наистина успее да постигне целта си да има промени. Така че аз взех предвид абсолютно всички предложения е, ще видим и до каква степен кодекса на практиките може да се превърне в е, обвързващ е, документ. Ние наблягаме на баланс между независимост и същевременно да има строги правила и насоки. И предложението на господин Чунтис И аз а, разговарях и обсъждах проблема и с ОИСР, а, и с а, други а, а, отговорни органи и организации за факта, че трябва да не разглеждаме само БВП като критерий за благосъстояние, трябва да има и други елементи, но благодаря ви много. Благодаря ви сега а, графика. предложението на проекто доклада в комисията е на 26 септември, 9 октомври е крайния срок за измененията, на 5 ноември ще разгледаме измененията и ще гласуваме на 28 ноември и евентуално, не съм сигурна, в пленарна зала през декември. Така. Така, сега можем да пристъпим към точка 8, а именно гласуване. Сега е, има отложени вотове, за това сега ще гласуваме е, само общата система за данъчно облагане на асоциирани компании в различни държави членки. Е, сега е, кратка почивка, за да съм убедена, че всички имате списъка за гласуване. Yeah, it's okay. But people are still um, Готови ли сме? Нека първо да направим пробно гласуване. Картите у вас ли са? Така, е, начало на гласуването. Е, да, ако обичате, е, готови ли са копчетата за натискане? Okay, um... No. 35 члена присъстват, 5 още не са гласували. Добре. Е, е от членовете на либералите минус 1, 36 плюс 1, 31 са гласували. Минус 1 в АЛДЕ. Така приключваме гласуването. Така. Сега е, е започваме по процедура имена 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 не се гласува. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 17-то е, изменение? Е, начало на гласуването, ако обичате. Сега два гласа повече има за ОДЕ. Може би трябва да ги добавим. Край на гласуването. 20 за, 17 против, включително и двата допълнителни гласа, значи, че се приема. 18 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема с подобно мнозинство, както предишното изменение. Нека да проверим. Да. Два трябва да се добавят за Алде, значи 21 за, 16 против, значи се приема 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се, подобно на, на предишното изменение, 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 21 първа част за, е, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, 22 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, извинете, шесто отпада, 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Седмо отпада. 25 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Е, осмо изменение на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Сега ще проверим, но им чувство, че ще има също мнозинство, както предишните изменения. Е, плюс 2 за ОДЕ. Още някои гласували. Край на гласуването. Така, 20 за, 17 против. Включително и двата гласа за АОДЕ, втора част за, против, въздържали се, приема се със същото мнозинство. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме електронно. Край на гласуването. 32 за, 3 против и 3 въздържали се. Сега по законодателната резолюция. да, ако обичате, натиснете копчетата. Благодаря ви. Край на гласуването. 33 за, 1 против и 3 въздържали се. Благодаря ви. Мисля, че е, с това приключваме заседанието. Не? Да, ще се видим днес след обед, нали? Извинете, мисля, че докладчик иска да каже нещо е, по отлагането на заседанието. Той казва не, да, защото имаме доста работа.